Скъпи колеги, предлагам да започнем с работата. Не, напред моля да ни извините за закъснението на заседанието. Но имаше известен брой промени в програмата. поради което се наложи да съкратим времето отделено заседанието ни, което няма никакъв проблем. Много научихме едва вчера и се наложи да действаме доста бързо. И така, първа точка първа, приема на дневния ред. Вече сте запознали с него в Коби Нюз. Имам няколко уточнения. Първо, по отношение на гласуването за проекто бюджета за, на бюджета на Европейския парламент, доклада на Салвадор Гарига. Ще отложим гласуването, тъй като бюрото на парламента все още не е приело своят проект за прогнозен бюджет. Докладчикът е на наше разположение, за да ни даде повече сведения за текущото състояние на преговорите, включително и след обед, а координаторите ще заседават след заседанието ни тази сутрин. Освен това, възнамерявахме да включим в дневния ред проучването, свързано с начинът по който държавите членки координират и координират приноса си към националните бюджети, но по, поискане на двамата координатори Жан Родеян и Ан и Янсен, това представене няма да се осъществи, защото според тях текстът не е задоволителен и не отговаря на направената поръчка. Освен това, по докладчикът по бюджета за 2015 година, очарователната Айдер, която е тук до мен на председателската маса, помоли нейната, нейната точка от дневния да бъде разгледана след обед, а не сутринта. И накрая двамата докладчици са бюджетната година 2014 година Ан Янсен и 2015 година Айдер. Биха искали да бъде зададен устен въпрос на комисията и съвет от името на комисията по бюджети след е, изслушването на комисарите Левандовски и Георгиева за нуждите от плащания в е, Съюза като цяло и по отношение на хуманитарната помощ в частност. И може би сте забелязали, че след провеждането на това двойно изслушване, Европейската комисия обяви изваредна помощ от 11 милиарда евро за Украина. А разпределението на тези средства все още е силно неясно. И така всички разполагате с текста на устния, на проекта за устен въпрос. Той беше изпратен на всички членове. И в следобед ще има обмен на мнение по този устен въпрос. Друга промяна в дневния ред. Ани Янсен, която не може да присъства тази, заседанието тази сутрин поискам нейната точка относно проекта на коригиращ бюджет номер 1 за 2014 година да се разгледа след обед и в обратната посока Ингрид Гресли, която е тук, както винаги, на първи ред, усмихната, динамична и ефикасна. Поиска точка 17 и 18 от дневният ред, които бяха предвидени за следобед да бъдат разгледани тази сутрин. Айде, искате да направите коментар. Благодаря, господин председател. Знаете, че винаги председателят е онзи, който честити рождените дни, не забравя специалните случаи и специалните неща. и за това искам да му честитя поколението в Испания. Днес и без това е ден на бащата, така че честито на нашия председател. Желая ви всичко най-добро, да сте живи и здрави, нощем наследника да ви оставя да спите. Всичко най-добро. Благодаря, Айтера. Трогнат съм от а, този личен комплимент. Да, вярно е, че съм по-скоро на възрастта да бъда дядо и съм дядо, но внуците ми вече си имат и Чичо, който е на 8 дни. Разбира се, едно такова събитие винаги е огромен повод за щастие. Всеки знае, че едно такова събитие в личния му живот е по-важно дори и от нашата политическа дейност. Но нека се върнем към нея. Благодаря на Айдер. Разбира се всички и желаем същото щастие, възможно най-скоро. Аз много и се възхищавам защото познах щастието да съпътстваш майката по време на бременността и раждането. Като баща предполагам, че щастието за майката е още по-голямо. И така по точка първа дневния приключихме. Точка втора съобщение на председателя. По-голямата част от тях можете да намерите в бюлетина на нашата комисия. Ще допълня само една важна дата. Знаете, че предвидихме в мещиният период между края на мандата ни, т.е. изборите на 25 май и до встъпването в длъжност на новият парламент на 1 юни. През този период предвидихме изваредно заседание на Комисията по бюджети, за да изслушаме съгласно установената традиция, проекта за бюджет за 2015 година. Той ще ни бъде представен от комисаря по бюджета и след одобрението му от комисията като колеж и преди той да бъде представен официално на общественото мнение. Предварително бяхме предвидели датата 4 юни, но сега отлагаме заседанието с една седмица и моля да си запишете, че заседанието ще бъде в сряда 11 юни тогава комисията ще приеме бюджет за 2015 година и незабавно след това ние ще проведем нашето извънредно заседание, за да изслушаме комисария. И по този повод тъй като това ще бъде и последното ни заседание, ви предлагам да отпразнуваме заедно пете години на съвместна работа и да отдадем заслуженото на всички, които взеха участие в нашата обща работа, като разбира се ще отчетем и щастливите събития и личните трагедии, които живяха някои от колегите или членове на техните семейства. Като разбира се ще поканим и представители на другите институции, с които работихме съвместно през тези пет години. Така че, моля ви, отделете малко повече време, не на 4, а на 11 юни, за да може да, да отпразнуваме заедно съвместната ни работа, да пием по чаша шампанско, да поздравим колегите, които са били преизбрани и да кажем довиждане на колегите, които ще напуснат парламент момента. Това бяха съобщенията. Точка трета одобрение на протокола от заседанието от 4 марта. Както винаги, ако няма забележки до края на заседанието, протокола се приема. И така предполагам, ако се интересува, страна е тук а той е тук, колегата Дърден. Предлагам да започнем с точка 7 и 8. Колеги, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда сравнително кратък. Говорим за две мобилизирания. Мисля, че това ще бъдат последните две мобилизирания за този мандат. Първото е мобилизиране на средства, свързана с една предприятие в Италия, който иска 3 милиона и 500 хиляди евро, за да помогна на своите съкратени служители на брой 146. Възоснова основа на предишният регламент се, се подава тази молба за мобилизиране в контекст на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и говорим за предприятие, в което има 500 съкратени служители за период от 4 месеца да представя ли другото мобилизиране? Добре. Другото мобилизиране е за 1 милион 964 470 евро за около 200 съкратени за около 2000 съкратени служителя в Андалусия. И тук отново говорим за мобилизиране, което попада в разпоредбите на старият регламент. Благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря. поканихме докладчик от комисията по заетост, госпожа Моран Шартие, да вземе участие в разискването по, по тези две точки от дневния ред, но тя все още не е тук. Тя също така ще вземе участие и в групата по мониторинг, която ще бъде което ще заседава незабавно след това. Имате ли вие някакви въпроси или коментари по изложението на докладчика? Не? Добре. В такъв случай ви припомням, че както каза и колегата, говорим за все още за прилагане на режима на старата система, а относно графика, крайния срок за внасяне на изменения е 24 март 12 часа на обяд. Гласуването в комисията по взето ще бъде на 19 март, а сме предвидили в нашата комисия през април, за да може да гласуваме докладите на пленарното задание през април. Като този график въжи и за двата проекта, и за предприятието в Италия, и за предприятието в Испания. Благодаря ви. В такъв случай ви предлагам на Инге да ни представи точки 17 и 18. Инге, имате думата. Благодаря. Започвам с политическите партии. Докъде са преговорите? На 4 март се срещнахме с докладчиците в Сянка и се договорихме да се опитаме да постигнем съгласие с съвета, защото сме част от решението на проблема, а не самия проблем. Поради объркване на самолетни полети едно заседание пропадна миналата седмица. А, утре преди обяд е предвидена срещата. Аз се опитах по електронната поща да подготвя консенсус, какъвто имаме с комисията по отношение на текста. Това е текстът на АВКО, който се превръща в бюджетно законодателство. Един въпрос остана спорен за, а, за външния аудитор външния одит, но и по този въпрос се придвижваме към консенсус. Съветът за сега не се е произнесъл по текста, който изготвихме ние с комисията. За съжаление, вчера ни уведоми, че няма мандат, тъй че утрешната среща ще бъде по-скоро разговор, а не тристранни преговори, но аз съм оптимистична, че неформално можем да постигнем съгласие и след това на 24 март Корепер да го потвърди, поне това е моето желание и направихме всичко възможно да подготвим такъв консенсус за утре. Така, е, така оптимистична не мога да бъда по отношение на второто досие. Да спра ли или да продължа? Става въпрос за е, инструмента Connecting Europe. За сега съвета все още блокира нещата. С нощи имах неформално, е, неформален разговор с е, гръцката страна, представители на гръцкото председателство. Поговорихме за това, например, колко години да обхваща периодът за предвидените средства, какви да бъдат процедурите, какви да бъдат критериите. Нещата общо взето оставят открити в член 178 имаме предвидена допълнителна дерогация за малки и средни предприятия. Това е една гъвкавост, която ако не се одобри, ще бъде много жалко. Така че е, за сега нищо особено не мога да кажа, освен, че съветът би трябвало да отстъпи от сегашното си позиция, защото иначе много от средствата по линия на инструмента няма да могат да се използват, а ние искаме да модернизираме Европа. Очудвам се, между другото, че думата на министър-председателите не се чува в собствените им администрации, защото с тях имаше някаква договорка, но в финансовите министерства има някои отдели, които не са на това мнение. Така че отново казвам, ще се опитаме да постигнем споразумение. Ще се радвам, ако съветът осъзнае, че става въпрос за средства, които са предназначени за него, защото искаме да променим Европа, да, да свържем Европа. А, държавите членки някак си режат клона, на който седят, според мен. Не го разбирам но не е и моя работа да го разбера. Това е етапа, до който сме стигнали. До вечера ще има кратък разговор. Надявам се, че ще намерим някакъв изход и, както вече казах, утре ще има по-сериозен разговор и ще се надявам на зелена светлина. Благодаря. Merci Inge, Благодаря, Инге. Много беше ясно. Доминик Крингер поиска думата. Благодаря, господин председател. Искам да взема думата като докладчик. След като се запознах с трудностите, за които спомена Инге Борг, искам да кажа, че е, позицията на съвета по регламента за този инструмент е сериозна промяна в регламента, в вида, в който беше прият. Това е чувствителна промяна в многогодишната финансова рамка. Напомням ви, че съвета е, много отстъпи по отношение на цифрите от 50 милиарда на 33 милиарда. Е, по настояване на парламента ние искаме увеличаване на кредити и по този начин чрез европейския бюджет искаме да повлияем на економическия растеж, така че бюджетът е стратегически. Искам само да ви напомня, е, че позицията на съвета по отношение на регламента могат е, чувствително да влушат е, този финансов инструмент. Не става въпрос само за промяна в финансов инструмент, не става въпрос само за разрешаване на спор, правни проблеми, особено с Националните министерства на финансите. По същество става въпрос за нови съкръщения на инструмента, така че този инструмент няма да може да се използва с необходимата гъвкавост, особено спрямо вносителите на проекти. Това е нещо изключително сериозно, защото това е много важна структурираща част от многогодишната финансова рамка. Искам да кажа, че никак няма да е лесно да се водят преговори, особено ако се окаже, че позицията на съвета не се променя, така че употребата на средства за вносителите на проекти става много сложно. Освен това е, става много дълъг срока, за да могат да се износят проектите и да станат оперативни. И ако се съкратят сроковете по инициатива на съвета, след което не могат да се освояват средства, в края на краищата е, това става забранително за самите проекти. Това ме безпокои е, Общо казано, защото това показва, че позицията на съвета е, е да се направи отстъп от е, е, сумите, сумите, за които се бяхме договорили, защото има затруднения по актуализирането на е, договорените суми. Освен това, многогодишната финансова рамка не само, че не е удовлетворителна, а просто става абсолютно недопустимо, е, като се вижда как регламентирането регламентите се използват като средство за политически арбитраж върху естеството и инструментите за проекти. Аз ще пиша на някой от нас е, и особено на тези, които отстояваха този възглед спрямо съвета. Искам просто да подчертая колко е сериозен е, въпроса, защото това не е проблем само на финансов регламент, това показва, че в съвета има разположение на духа, което е изключително тревожно. Никак не е подходящ момента да се окажем в ситуация, когато малкото оперативни кредити са поставени е, под въпрос чрез средства, които меко казано са некоректни. За мен въпросът е много сериозен. Председателя, благодаря ви, наистина е така. Значи ли това, че има опасност да не се постигне споразумение преди да стече мандата ни? Явно, че така ще стане. Това е средство за съвета да постигнем на тази цел. Да, ли, е, точно това е проблема, казва председателя. Е, това е и залога. Така. Добре. Благодаря ви. Друг иска ли да се изкаже? В такъв случай благодаря на Инге. Е, е, имаме късмет, че Инги е докладчик по тези важни и деликатни теми и тя вложи е, цялата добре позната ни енергия, с която разполага. Сега предлагам да пристъпим към 10-та точка група за наблюдение за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – и осъществяване на допълнителни фондове за 2014 година. Вие сте е, запознати с принципа на групите за наблюдение. За нас това е възможност, за нас като парламент, за докладчиците, но и за всички членове на комисията по бюджети, да уменим възгледи с е, онези, които управляват тези програми в Европейската комисия. Е, е, съобщиха ни, е, че Европейската комисия е била представена от Генерална дирекция за етост Агри и бюджет. Дирекция за етост е изпратила госпожа Адриана Сукова-Тошева. Тя е тук. Чудесно. Добре, добре дошла. Е, също така е, господин мис Емануер Гилнав, полиси офисър. Е, тези дами сядат на първия ред. Господин Серж Легаль, координатор за интерституционалните връзки. И господин Патрик Малеза, тим лидер. Генерална дирекция Агри, Арпат Шабуш, не знам дали правилно произнасям, маркет офисър, генерална дирекция бюджети, госпожа Катържина Муцка, бюджет офицер, тя е тук и ни се усмихва, и госпожа Летиция Герли, бюджет асистент. Летиция, добре дошла. Така, това са били представителите на Европейската комисия. Ние от своя страна поканихме представители на Комисия за ето с Европейския парламент. Госпожа Шартие току-що идва. Тя е заместник председател на тази комисия и ще седне до мен. Тази е, група за наблюдение е, от страна на Комисия бюджети е ръководена от нашите два докладчика за бюджета за 2014 и 2015 година. Те са тук да искаш ли да, да, е, да, да дадеш начало да стартираш дискусията? Благодаря, много се радвам, че ще чуем тук е, Европейската комисия, още повече, че сме задали редица въпроси. Може би накратко да обясня защо изобщо е, създадохме тази група за наблюдение. Знаете, Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица е фонд, който наблюдавахме през целия си мандат най-внимателно. Когато преговаряхме за финансовата рамка, имаше доста спорове. Някои а, депутати искаха да се намали делът на този фонд. Ние настоявахме размерът му да си остане същия, тъй като той работи добре. А, напоследък е по-важен от всякога, тъй че в групата за мониторинг а, искахме да обсъдим как е, се съвместява фонда с новите а, правила, с а, новите разпоредби относно някои кохезионни фондове, от които и ще дойде около 1 милиард, как да бъде управляван той, как действа в момента, има ли забавения поради забавенето на преговорите за финансовата рамка. Разбира се, имаше някои забавения, и парламента настоя да се предприемат временни преходни мерки, защото ако фонда не може да се освоява през първите месеци, неправителствените организации, банките и прочие ще бъдат парализирани по отношение на работата с него. Ето защо сега е много важно да чуем точно от комисията какви проблеми има, респективно какви решения за тях. Yeah, Благодаря ви. От името на комисията, кой иска да вземе думата? Госпожа, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Комисията приветства влизането в сила на регламента относно европейската помощ за най- нощащите се лица на 1 март и благодарим на Европейският парламент за подкрепата оказана към този инструмент, който олицетворява европейската солидарност. Целта ни сега е възможно най-бързо да приложим, да започнем да прилагаме на практика фонда и разбирам от въпросите, които зададе вашата комисия, че и за вас това е основното предизвикателство в момента. Получихте отговорите ни в писмен вид, но бих искала да се възползвам тази възможност и да се спра някои от ключовите елементи. Първо, относно програмирането, съгласно регламента, държавите членки разполагат с, с 6 месеца, за да ни представят своите оперативни програми и да започнат периода на преговори с Европейската комисия. Въпреки този предвиден срок, смятаме, че държавите членки вече са започнали да работят и държавите, които вече са, са използвали в миналото инструмента за помощ, подвозване на помощ в рамките на ОСП, са напреднали е, с изготвянето от техните програми. Свързахме се с някои държави членки, които вече са постигнали сериозен напредък и очакваме някои от тях да представят първите си програми е, в последните ден, дни до края на месец март, но към момента не сме получили нито една оперативна програма. Държавите членки обаче няма нужда да чакат официалното подаване и одобрение на тяхната програма, за да започнат да прилагат на практика и да освояват средствата от фонда. Отчасти благодарение на, преговор, на преговорният екип на парламента се предвиди дата 1 декември 2014 година за допустимост на проектите и вече получаваме сведения от някои държави членки, че те са започнали процедури, тръжните процедури за избиране на подиспълнител за осигуряване на хранителните стоки в рамките на тази програма. По отношение на последователността, която съществува с програмата за 2013 година за осигуряване на подводствен, за подводствена сигурност за най-преданите лица в Европейския съюз гарантира пълна последователност с новия фонд. 20 държави в момента се възползват от този инструмент. Други държави и членки избраха втората оперативна програма, т.е. програмата за социално приобщаване и те ще имат нужда от малко повече време, за да приключат със своята процес на изготвяне на програмите, но Европейската комисия от своя страна е готова и ние очакваме по-голямата част от оперативните програми да бъдат внесени в рамките на 6-месечния срок, т.е. до 11 декември, а оттам нататък ние ще гарантираме, че те ще бъдат одобрени и прияти с решение на Европейската комисия до края на година. Да. Освен това, комисията ще продължава да наблюдава напредък, който се постига по оперативните програми и ние сме в състояние да действаме своевременно, ако се окажем, че предвидените средства са недостатъчни за покрият делът от предварително финансирането 11%, ако се окаже, че бюджета се е основавал на по-низки предвиждания за общият пакет за програмата. Той беше от 2,5 милиарда евро, а сега вече се доближаваме до общ пакет от 3,4 милиарда. Предвижда също така и разбивка за отделните държави членки, както и възможността да се използва допълнително 1 милиарда евро за този фонд от останалите фондове за политиката по сближаване това решение вече беше одобрено и благодарим на Европейски парламент за оказаната подкрепа за този инструмент. В заключение бих искала само да кажа, че въпреки бързото изготвяне на програмите и прилагането на фондовете, Европейската комисия много държи на доброто наблюдение и на коректните данни, предоставянето им от самото начало. С нас е важно да знаем колко лица се възползвали от помощта и вече осведомихме парламента, че на 13 март приехме делегиран акт и в него се, предви... се разпореждат данните, които трябва да се запират и предоставят от държавите членки и се надяваме да има много бързо, да може много бързо да докладваме за прилагането на фонда, както на съвета, така и на парламента. Благодаря ви. Много благодаря, госпожо. Някой друг иска ли да вземе думата от комисията? Явно няма друг от Генерална дирекция заетост. Има ли представител на Генерална дирекция селско стопанство? Да, в такъв случай, ако искате, кажете няколко думи от името на вашата генерална дирекция. Не? От генерална дирекция бюджети. И вие не искате думата. Господин Преза, искате ли да кажете нещо? Благодаря, господин председател по принцип би трябвало отдела, който отговаря за, за програмите, да обясни каква е подготовката и а, прилагането. А ние отговаряме, разбира се, за бюджетирането. А за финансово година 2014 година бюджетирането вече приключи. Благодаря ви. Благодаря. Междувременно Госпожа Мораш Отие, докладчик от Комисията по заето се присъедини към нас. При... Приветстваме с добре дошла. Имаш ли въпроси? Искаш ли да споделиш впечатленията си? Също така се възползвам от факта, че освен Айдер и Айдер, която е докладчик за общия бюджет 2015 година, има и представители на Европейската комисия от генералния дирекция за ето, селско стопанство и бюджети както и Ан Йенсен, докладчикът ни за бюджета за 2014 година, който току-що се присъедини към нас. И така, Елизабет, имаш думата. Благодаря, господин председател, скъпи Алан. Най-напред бих искала да благодаря на комисията по бюджети, тъй като защитата на фонда за най-нуждащите си лица от политическа гледна точка никак не беше лесна борба предвид позицията на държавните и правителствени глави. И напълно съм наясно, колко важна роля изигра вашата комисия и в частност твоята намеса, Алан. На второ място бих искал да се обърна към представителите на Европейската комисия, които също ни оказаха много важна подкрепа. Емер Костело е докладчик по фонда. Работихме в много тясно сътрудничество с нея. Аз лично съм докладчик по Европейския социален фонд, но връзката между двата фонда, разбира се, е много тясна. Бих искал само с няколко думи да отбележа, че от политическа гледна точка този инструмент е много важен и подкрепата на Европейската комисия беше от ключово значение предвид всички усилия за финансова солидарност, които положихме в отговор на кризата. Днес обаче си даваме сметка, че солидарността между гражданите е това, което те очакват в момента. И дейността на Европейския съюз и инструментът за помощ на най-нуждаещите се е изключително важно, защото се оказва, че 19, над 19 милиона европейски граждани не се хранят с ядрено съдържащо протеини на всеки два дни. Положението е много различно в отделните държави и членки и ми се струва, че успяхме да постигнем един задоволителен компромис, който да удовлетворява всички. Предвижда се е, на помощ в всички държави членки. Бих искала само да ви обърна внимание на един елемент, който е, ни създаде проблеми и за който трябва да бъдем много бдителни. А именно, в регламента се забранява, ако мога да си позволя израза, благотворителни асоциации да получават дори и символично заплащане за предоставянето на хранителни стоки в рамките на фонда за най-нуждащите се лица. Обръщаме внимание на този въпрос, защото със сигурност ще се сблъскате с този проблем. Този проблем възпрепятства функционирането на тъй наречените социални хранителни магазини, които действат на принципа на минимално заплащане за разпределянето и предоставянето на хранителните стоки осведомихме Европейската комисия за този проблем и преди гласуването комисаря Андор направи много ясно изказване и си позволявам да ви го, да го споделя с вас, защото именно това изказване на комисаря Андор ни дава възможност да открехнем врата, една вратичка и да намерим начин да е, гарантираме функционирането на този вид е, социални хранителни магазини. Говоря също така и под контрола на Адриана, която много добре познава темата, която също може да вземе думата. Разбира се, в регламента се разпорежда, че е забранено да се получава финансова заплащане за разпределянето, за предоставянето на хранителните стоки от фонда, но за всякакъв друг вид предоставя на хранителни стоки, които не идват от фонда, няма никакъв проблем. А в тези социални хранителни магазини, за които, които споменах, се работи и с хранителни стоки, идващи от фонда, и с хранителни стоки, идващи от други източници. Така че по този начин този вид а, а, организми ще могат да продължат да функционират. Това беше основната трудност, която се сблъскахме и се опитахме да намерим адекватно решение. Никак не беше лесно, но ще веднъж благодаря на Комисията по бюджети. Наистина много високо оценихме вашата подкрепа и ми се струва, че това е едно много важно политическо действие и за нашите граждани, и за Европа. Благодаря. А, не ясен. Дойде междувременно. А, не искаш ли да кажеш нещо? Е, тук са представители на Европейската комисия, Генерална дирекция Заетос, Генерална дирекция Селско стопанство, Генерална дирекция Бюджет. Така че е, те е, направиха кратко степително обяснение. Адриана даде наченки на отговор. Ти искаш ли да се, да, да се изкажеш? Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. А, аз мисля, че е, най-интересното в е, случая е, че това е, може да доведе до по-голяма промяна в програмата. Е, аз съм от Дания. Ние там сме против програмата. Е, е, ние сме държава, която едва ли би освоила тези средства, но е, там развитието е различно. Сега програмата се институционализира, за да може да се окаже помощ на най-нуждаещите се в обществото. Но това не е раздавайки храна. Има различни начини за работене с, с средствата. И за това аз мисля, че е, въпросът е, за общ поглед върху това как държавите членки ще се занимаят с въпроса е много важен. Защото това беше част от обща стопанска политика. Е, там а, имаше големи запаси от месо. Вече нямаме такива запаси. И ако продължаваме с тази програма, а, мисля, че вече а, привкус е различен. И а, можем да се фокусираме повече върху това какво можем да направим за най-нуждаещите се, за да се облегчи положението им. Естествено, че нещата не се подобряват в много страни. Това е основният въпрос. А, за който смятам, че трябва комисията да даде отговор. Един е, качествен преглед на това какво се прави в отделните страни, защото положението според мен е много различно в отделните държави членки е, е, изобщо някакъв обмен на мнения и на добри практики започва ли? Това би било много важно, за да сме сигурни, че средствата се разходват както следва. Естествено, аз съм от е, вид идеална страна, от е, страна, където по принцип бях против, но сега се предавам и смятам, че можем да е, използваме за полезни цели тази програма. Жозе Емануел Фернанч. Благодаря, господин председател. Беше постигнат напредък. Аз е, мисля, че проблема беше, че е, е, е, започваме битка с комисията за милиони за е, най-нуждаещите се. Разбира се, че това не стига за най-нуждаещите се. Въпросът ми е с костопанския излишък. За какво говорим, какво правим с него? Има ли възможност е, да си възстановим възможността да използваме тези излишества с ускостопански продукти за семействата на най-нуждаещите се. Това не би имало смисъл, ако има такъв излишък и ако не можем да ги използваме за хората, които действително се нуждаят от тях. Та, да, въпросът ми е, не може ли по някакъв начин да се промени закона, за да стане това възможно? Знам, че има решение на Европейския съд, по силата на което по настоящо законодателство това е невъзможно. Та, въпросът ми е как може е, това да се промени? За да може тази храна да се използва като част от стратегията Европа 2020, за да се постигне устойчиво развитие и правилна употреба на средствата и да се борим с е, бедността, Та, въпросът ми е какво трябва да направим, за да може настоящите с костопански услуги да се прилагат, за да се окаже помощ на най-нуждаещите се и на техните семейства. Председателят, благодаря на Жозе Мануел. Междувременно дойде председателката на Комисията по заетостта. И така, първо ще отправим въпроси към нашите приятели от Европейската комисия и е, съобразно е, модела на групата за наблюдение имаме обмен на мнение върху програмите е, за подпомагане на най-нуждаещите се лица е, с за държавните служители, които управляват програмите в Европейската комисия и подготвят следващата система. Това са представители на Генерална дирекция за етос, вие вероятно ги познавате, Генерална дирекция Агри, Саско стопанство и Генерална дирекция Бюджет. И други депутати поискаха думата. Искате ли сега да се изкажете? Добре. Е, Ян Мулдър има думата сега. Thank you, uh, Chair. Uh, I have a Simple question. Благодаря, господин председател. Аз имам един прост въпрос. На всички ни е ясно, че не всички държави и членки проявяват е, еднакъв ентусиазъм към тази програма. Въпросът ми е, от 27-те държави членки, колко точно участват в програмата. Разбирам, че за всяка държава членка е отделен е, финансов пакет. Какво се случва с него, ако държавата членка откаже да участва в програмата? Euh, j'ajouterai en complément de la question de Yann, vu de la Commission européenne, euh, est-ce que vous pouvez nous Аз имам въпрос към Европейската комисия. Можете ли да ни кажете как според вас всяка държава членка е използвала фонда до момента и евентуално без да се опитвате да заклеймявате когото да е било, да дадете своето мнение за това, кои методи са по-ефикасни и други, които са по-малко ефикасни. Ще ни бъде много полезно. Хелга Трупъл има думата. Благодаря ви. Ако разгледаме програмата в отделните държави членки, въпросът ми е как функционира комуникацията, за да достигне информацията до най-нуждащите се лица. Има ли общ подход или всяка държава членка има собствена програма в областта на комуникацията? Това е въпрос, който ме интересува. Да, това наистина е много интересен въпрос. под контрол на колежките от Франция, мога да кажа, че в, в Франция в деня, в който съда сложи край на старата система, това решение беше съобщено в Франция и в този момент французите изведнъж осъзнаха, че Европейския съюз всъщност е имал програма за подпомагане на най-нуждащите се. Преди това никой не го знаеше, освен Катрин Траутман. Може малко преувеличавам. Господин председател, ако позволите да ви прекъсна по този е, и да отговоря на тази ваша забележка, но ако мога аз да кажа какво е няколко думи за хрониката на отношението на французите към програмата, ми се струва, че е една много видна личност като Колюш, заедно с Жак Делор, успяха много добре да привлекат общественото внимание във Франция срещу програмата за подкрепа на най-нуждаещите се. Вярно е, че решението на Съда на Европейския съюз също привлече отново интереса към тази програма, но винаги във Франция имало интерес и имало е осведоменост по тази програма. Не можем да пренебрегнем диалога между Колюш и Дело, които бяха двама много а, убедени и вярващи европейци, които поставиха началото на програмата по... на времето. Председателят, това беше преди 20 години и действително в а, Франция програмата беше много добре известна, участието на Европейския беше по-малко известно, но това е един чисто френски дебат. А Хелга постави един съществен въпрос, който засяга всички останали държави членки. Моника Холмайер има думата. Имаме един въпрос в връзка с това, което каза Мануел Фернандес. Доколкото се изпомням, Съдът на Европейския съюз се позова на довода, че ако няма действителни излишъци в селското стопанство, то тогава селско, средства за селското стопанство не бива да се пренасочват към нуждаестите се. Ако обаче има излишъци, особено във вид на хранителни продукти, те могат да се предоставят на населението. Значи въпросът за нас е колко пари, какви средства имаме за най-нуждаещите се като финанси? И втори въпрос в момента има ли налични излич... излишъци, които могат да се използват или такива изобщо не съществуват? Euh, Председателят благодаря Катрин Тротман. Благодаря, господин председател. Аз искам да задам кратък въпрос на Европейската комисия. Вие е, сами установявате, че има разминаване между момента, в който можете да получите средства от фонда и е, момента, в който държавите членки могат да съобщят е, техния план за действие. Какво предвижда за бъдеще Европейската комисия за неправителствените организации през преходния период? Защото едва ли някой се представя, че през е, преходния период няма да има нужди и че може да има пауза в финансирането. Този въпрос може да се окаже от същностно значение е, за това как е, получателите възприемат, е, ни възприемат, както и тези, които работят със средствата ни възприемат. Салвадор Гарига. Е... Благодаря, господин председател. Искам просто да добавя още един штрих когато говорим за този фонд, говорим и за финансовия регламент все пак. Фондът за подпомагане на най-нуждаещите се не е, е, предназначен като лични, лично подпомагане. Защо така са осложнени нещата? Но въпросът ми е по-скоро за административните разходи. По отношение на административните разходи тази програма излиза много скъпо. Фондът покрива ли административните разходи, т.е. не само закупуването на хранителните продукти, а и административните разходи за разпределението им? Е, благодаря, Господин председател, искам да продължа това, което каза Ян Енсен. Защо страни като Дания и Швеция са е, са отнесли критично? Исторически ние сме против тази система не защото не искаме да помагаме на бедните, защото имаме е, социална система, където най-нуждаещите се са добре подкрепени. Това е идеята, така че ние не виждаме и как неправителствени организации ще разпределят подобна помощ, както в други страни. Е, ние е, сме критично настроени, защото не е ясно дали основната цел е да се окаже помощ на най-нуждаещите се или на сълскостопанските производители. Е, това е една от причините за липсата на популярност в скандинавските страни. Доколкото разбрах въпроса на Ян Мулдер, може би не съм разбрал всичко до край, но искам да си изяснят нещата. Сега, при новата система е задължително всичките държави членки да участват. Никой не може е, да се откаже от системата като цяло, ако разбира се правилно разбирам. Е, искам да изясня всъщност въпроса на Ян Мулдер. От друга страна обаче има известна гъвкавост в рамките на системата. Е, с други думи, не е необходимо дадена държава членка да използва помощта във вид на храни, а да се съсредоточи върху другата част на системата. Това е по-съвместимо с скандинавската система, която е социална по същество. Тоест, трябва да се изясни е, доколко съществува гъвкавост, колко е, можем да се сроточим само върху дадена част от системата и да се откажем, например, от помощта във вид на храни. Е, бихте ли изяснили индивидуалната гъвкавост, която се предвижда за отделни държави членки? Това е изключително важно, защото шведското правителство вече мисли по изграждането на програмите и коя част от програмата може да използва. Пауло Руби. Благодаря, господин председател. За нас е изключително предизвикателство да очертаем правилните крачки. Важен фактор е енергийната бедност. Много хора, знаете, не могат да си позволят електроенергия. Искам да попитам за спешните мерки, е, например за предоставяне на фотоволтаични е, клетки, за аварийно захранване, поне лаптопите да работят на хората. Е ли това програма, която може да се включи в този фонд? Merci bien. Euh, Eider, tu... Благодаря. Айде, дали искате ли отново думите, след което Жабере със сигурно ще има редица въпроси. Айде. Благодаря, господин председател. Не искам да прибързвам с това, което казвам, но все пак искам да ви кажа, че има документ на парламента, съдържащ повече информация за работата по фондовете. Само, че все още нямаме е, точен документ от комисията по този въпрос. И сега конкретен въпрос. Какво ще стане през 2014 година, когато оперативните програми ще престанат да бъдат оперативни? Това ще е година, в която няма да могат на време да се разпределят средства ли? Има ли решение? Какво може да бъде това решение? И освен това, какво става дума с хранителните банки на НПО-тата, които се ползват от този фонд? Благодаря. Президент. Благодаря ми, госпожо председател. Господин председател, благодаря ви за това съвместно изслушване. Действително, много е важно комисията по бюджети да се дава съвместно с нас, когато разглеждате въпросите по същество. Защото при изготвянето на законодателното решение нашата дейност допълва вашата. При все това, преди да задам въпросите си, бих искала да се върна на няколко елемента, които за нас като са изготвители на законодателния текст са от съществено значение. Първият въпрос е свързан с селскостопанският излишък. Текстът напълно съответства на решението на Съда на Европейския съюз и изобщо не се поставя отново въпроса за използването на излишъка от селскостопанско производство. Затова и досието беше прехвърлено от Комисията по сърско към Комисията по съедност. Оказва се обаче, че становището, което получихме от Комисията по, селско стопанство, според тях, ако има излишък, то може да се използва. Разбира се, никой не е против а, а, подобна, подобна мярка, тъй като това, тя напълно отговаря на решението на съда, но този фонд сам по себе си вече не е фонд за използване на селскостопански запаси. Това е един социален фонд. Второ, по въпроса за разширяването на приложното поле на фонда. както и първият фонд, този фонд е представен, е насочен на първо място към предоставянето на хранителни продукти и то на хранителни продукти от първа необходимост. И той беше създаден за да отговори на притесненията на държавите членки, споменати от колегата Георан Фарм и не само от него, мисля, че госпожа Янсен го спомена. Целта беше да се даде е, отговор на държавите членки, които по никакъв начин искаше, не искаха да се споменава нито за е, запаси от стопански продукти, нито и за предоставяне на хранителни стоки. Ето защо трябваше да намерим някакъв друг път за приемане на фонда и казахме, че това е борба срещу социалното изключване или фонд е, насърчаващ социалното приобщаване. И в този момент фонда вече се управлява съвсем различни правила, защото в момента, в който се говори за един социален фонд, е ясно, че тръжните процедури и контролът се осъществява по много по-различен начин, отколкото се осъществява функционирането и контрола на една хранителна банка. Затова на практика избрахме предоставихме две възможности за държавите членки в текста и всяка държава членка може сама да избере как ще се възползва и как ще допринесе за фонда. Говорим всъщност за две програми, които действат паралелно и се надявам това да успокоява тревогите на всички, които не желаят да използват фонда за предоставяне на хранителни продукти, а за други цели. Виждам отговорите на Европейската комисия, които отразяват резултатите от преговорите и обратното действие по отношение на, на допустимостта на програмите. А в Комисията по заето социални въпроси вчера одобрихме делегираните актове които би следвало да позволят бързото прилагане на инструмента. Но може би тук е добре Европейската комисия да ни, предвиди, да ни обясни какво точно предвижда с тези делегирани актове и също така дали е проверила финансовите последици на това решение. Европейският парламент се бори много усилено за конкретните средства, но за 2014 година окончателната сума ще бъде по-малка в сравнение с предвиденото в основният законодателен акт. Не знам дали въпросът вече беше повдигнат, но ми се струва, че той е важен въпрос и няма да е след да чуем тук някакво разяснение от името на Европейската комисия, тъй като не еднократно Европейският парламент беше гласувал за 3,5 милиарда. И то не е за да се сблъсква после с промяна на този финансов пакет по счетоводни и други причини, които на мен лесно лично ми обягват, но а, които представляват проблем за нас. Благодаря ви, това е към момента от мен. За нашия Европейски парламент тази, този фонд е много конкретен, важен инструмент, такъв и за нашите граждани. за това е важно Европейската комисия много внимателно да следи досието. А, между другото, ще се върна отново на въпроса за, за, за запасите от сълскотопански продукти. Както вече казах, това вече не е една програма, която се занимава с тези запаси, но може би все пак е добре чисто информативно да знаем дали има такива запаси, които се използват, но това е допълваща информация, не е същественият въпрос. Благодаря. Елизабет. Ами, аз ще добавя нещо от а, сведенията, които имам от колегата Мишел Дантен, който работи в Комисията по селско стопанство. Употребата на селскостопански продукти извън а, фонда за най-нуждащите се е предвидена. Тоест има такава възможност и а, това по никакъв начин няма да повлияе на 3,5 милиарда. Предполагам, че генерална дирекция Агри на Европейската комисия ще може да ни отговори на въпроса има ли запаси или няма такива. Още двама колеги поискаха думата. Анда. Да. Obrigada, Presidente. Eu gostava de fazer uma, duas perguntas. Благодаря, господин председател. Искам да задам два въпроса. Перваш Берес току-що каза, че това не е въпрос на хранене на хората, а борба срещу това, че те са изключени от обществото. Сега, е, Искам да чуя малко по-подробно какво мислите да правите, когато има нови потребности, <clears throat> които не са свързани с храна, може да се окажат е, и е, с храна, но може да бъдат е, и нови потребности. Примерно, каза се, че ако нямате достъп до електричество или ако нямате достъп до вода, или нямате достъп до здравни грижи в някои страни, като Гърция, например. Виждаме, че има социална катастрофа. Е, това не засяга само е, определени групи в обществото, а много чувствителен брой граждани на Гърция. И е, следващия ми въпрос, който проистича от първия, е ако е, погледнете е, най-нуждаещите се страни, е, има ли наблюдение за това как се използват средствата в най-нуждаещите се страни? Е, сега, е, господин председател, искам няколко точки, по които искам разяснение. Някои от колегите вече ги засегнаха. Искам допълнително разяснение. Първият ми въпрос е. Аз не разбрах много добре как стои въпроса е, с, с костопански излишък. Три точки. Първо, с костопанските излишъци, на тях не може изобщо да се разчита. Е, вижте какво е положението е, на е, световния пазар. Производството е сезонно и така че на тях не може изобщо да се разчита като цяло. Второ, самото естество на този излишък всъщност това са някакви стоки в насипно състояние ние говорим за много големи количества, е, примерно да кажем е, е, за масло и, и накрая най-важното е, че е, когато се намесваме, е, когато говорим за стратегически резерви. Е, това всъщност е буфер за системата с хранителни стоки. Така че, когато има излишък, обикновено те се включват в резервите, когато пък ще има недостатък. Така че, ние си спомняме какво се случи преди известно количество години, когато имаше планини от масло и езера от мляко. В момента не е така. Това е първият ми въпрос. Втория въпрос, по който искам изяснение. Е, това е част от социалната политика, която е част от обща скостоспанска политика. Въпросът, който искам да задам на всички, е, дали всъщност е, по обща скостопанска политика трябва да имаме такива помощи и при обща скостопанска политика има ли резултат от изразходените средства? Председателя, да, Ричард. Е, след решението на Европейския съд, е, който обяви, че е, противоречи на договора факта, че се финансира помощ, която е станала социална, възоснова на бюджета на обща сустопанска политика, това решение се изоставя то отпада, защото няма и излишък в сълскостопанство, освен в изключителни години. Така че е, това, което в момента се разработва и което беше договорено от, е, Европ... от Комисията за етостта с съвета, е, въз основа на сумите, които ние като Комисия по бюджети договорихме с съвета за следващите 7 години, е социална програма, която е предназначена за най-нуждаещите се лица, за да може да им се окаже помощ чрез предоставяне на храна, но също така и, както каза Хайдер, в други области, където техните нужди са също много големи. Та, по този начин, ако някои години ще има излишък от сълскостопанско производство, ще видим как ще го разпределяме. Но основата на системата се променя същностно. И за това аз е, имам въпрос е, е, в крачка след е, казаното от председателката Перванш Берес. Въпросът ми е за бюджета за 2014 година. Няма съответствие между сумите, е, които са разписани по бюджета за 2014 година е, в размер на 701 милиона 300 е, хиляди евро, включително 1 милион 283 е, хиляди за е, техническа помощ и цифрата, която е разписана по приложение 2 на регламента. Както каза Перванш е, Берез, Европейския парламент държи политическото споразумение, е, което е, е подписано за 7 години, да бъде спазано за първата година, 2014. Очевидно е, че това ще се осъществи само при бюджетен трансфер. И смятам, че е, представителите на Генерална дирекция бюджет е, могат да кажат е, мнението им за сега по този въпрос. Това е което имах да кажа. Обръщам се към представителите на различните служби на Европейската комисия, които могат да открият огъня. Адриана първа има думата. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че е настъпила е, много важна промяна в е, общия подход е, към тези, които наричаме най-нуждаещите се. Е, имаме е, по-широк обхват е, в сравнение с предишните програми. Ние очакваме и настояваме държавите членки, когато раздават храна или средства на най-нуждаещите се, трябва да окажат и допълнителни услуги. Не просто да хранят хората, а просто заедно със съвета ние настояваме за това да се избегне социалното изключване на тези хора. Това е основната цел на новия инструмент и на новите фондове. Ние отблизо ще наблюдаваме как оказването на материална помощ се осъществява 20% от средствата, трябва да се разходват е, от е, е, ведомствата в държавите членки, които управляват оказването на тези услуги. Сега, не става въпроса само за разпределяне на храна и на някакви блага, но също така социална помощ за лицата, които са изключени от пазара на труда в обществото. Имаме два вида програми първо, възможността, както казаха някои колеги, е, когато държавите членки не искат да раздават храна, да пристъпят към втория вид оперативни програми, да са сигурни, че те е, оказват помощ на тези, които са най-изключени от обществото, за да се върнат те към обществото и да бъдат приобщени към него. Е, много е важно държавите членки да имат е, възможност за избор, сами да решават какво точно да правят, към какви групи от лица искат да се е, насочат е, по-тесни или по-широки групи, е, какви са областите, дали да се борят с бедността или с това, че дадени лица са е, изключени от обществото, дали да бъде за цялата страна. Изобщо е, всички държави членки трябва да имат възможност да използват средства по фонда. Е, има е, средства, които са предвидени за всяка отдална страна и ние не виждаме причина защо подобни оперативни програми да не се прилагат във всички държави членки и да се помага на от всички страни. Верно е, че не всички държави членки се отнесоха с въодушевление, но за съжаление е, през последните две години картината в Европейския съюз се влушава. В нито една държава членка нямаме подобрение на бедността или намаление на бедни безпокои и затова комисията настояваше да има нов инструмент и нови фондове за всички държави членки, за всички бедни хора. Искаме да благодарим за Европейския Европейски парламент за това, че се бори, е, дори е, макар и само няколко месеца преди програмата да има такъв инструмент. Много е важно да има обмен на най-добра практика. Има различни национални системи е, и комисията е длъжна да предлага платформ за обмен на най-добрата практика, да помага на държавите членки да обменят най-добра практика. Дори мерки и дейности, които не са предвидени по регламента, могат лесно да се прилагат чрез неправителствени организации, чрез насърчаване на солидарността. Сега, излишъка на сухостопански продукти. Дискусията беше голяма. Знаем, че няма излишък. Е, при е, промяната в е, ОСП вероятността за разпределение на подобен излишък намалява и за това по член 23 ние предвиждаме, ако се появи такъв излишък, той да се използва в рамките на програмата, но да се плаща за него. Това е и аз. Кой ще трябва да плаща, пита председателя. Държавата членка, която използва излишъка, ще трябва е, да платят за разходите по този излишък. От европейския бюджет ли? Все едно. Това е нашия бюджет. А, ако има милион, който са, или, или милиард, той се разпределя между държавите членки и ако държавата иска да използва излишко с костопански продукти, ще трябва да плаща. По комуникацията. Много е важно а, е, разпоредбите на този регламент е, да бъдат обяснени на партньори, на непредъствени организации, но най-вече на бедните. И затова в регламента имаме специален член е, за пиар операции. Член 19. И това е едно от нещата. Това е свързано с наблюдението на оперативните програми ние предвиждаме и средства за покриване на административни разходи 5% за всички защото не искаме е, държавите членки е, всеки ден да водят счетоводство и да отчитат реалните разходи. Ние искаме да е, се сроточим върху съдържанието на фонда. Това е помощ за най-нуждаещите се и за това 5% могат да бъдат оправдани като административни разходи и управление на операциите на място. Няма възможност да не се участва в програмите по фонда, обаче има ясна възможност да не се участва в храната – аз много добре знам, че в Швеция оперативната програма е разширена. Преди две седмици бях там, говорих с дискусите, които, е, с колегите, които работят усърдно, дори и държавите членки, които в началото бяха изцяло против създаването на този фонд, е, сега е, са намерили начин целесообразно да използват неговите разпоредби няма опасност от е, това да не се използват средствата предвидени за 2014 година, защото е, фонда е, е управляван по фонда, който е кохезионен, така че всички средства за 2014 година могат да се използват през следващите 3 години. Така че няма опасност от ежегодно планиране, което да не се изпълни своевременно. Това е много важно. Е, радвам се да чуя е, безпокойствата на парламента по различията е, между 2014 година и първоначалната сума, която беше определена, 2,5 милиарда. Да, действително, да, госпожо Перес, ние знаем. Ние знаем какво беше предложението. Ние знаем, че първо до 11 септември трябва е крайния срок за получаване на е, оперативните програми. Имаме 6 месеца за да ги одобрим. Ние няма да използваме целият този период. Е, ние няма да държим оперативните програми, само защото има период, през който можем да работим с тях. Е, ще работим колкото се може по-бързо, защото знаем, че има спешна необходимост в държавите членки от финансиране по този фонд. Обаче има възможност да се иска промяна в бюджета, да сме сигурни, че имаме е, средства на разположение за тази година. Ако нещо не се изразходи, ще го използваме 2015 година. Възможно е Важното е обаче да имаме средства, за да обхванем една година от реално приложение на фонда без допълнителна тежест за бюджета на държавите членки. Така, мисля, че е, покрих повечето от е, е, въпросите, които бяха повдигнати. По делегираните актове искам да благодаря за бързото одобрение е, за това, че е, имаше писмо за няма възражение срещу делегираните актове. Искам да кажа на депутатите от тази парламентарна комисия, че в делегираните актове имаме разпоредби за контролната система и аудита и също така отчетността. Държавите членки трябва да определят е, е, е, ведомствата, които ще управляват, но делегирани актове не са чак толкова важни. Важното е какви данни ще събират, как ще ги отчитат пред Европейската комисия. И при тези делегирани актове ние искаме държавите членки да програмират всичко качествено, по този регламент е, първия отчет ще се прави през 2015, а при кохезионните програми е за 2016. Искаме да дадем информация на държавите членки какви данни да събират, как да ги отчитат, за да можем и ние до година ние да се отчетем пред парламента за приложението на програмата. Merci. Donc, je crois que maintenant nous... Добре, благодаря ви. Мисля, че много неща ни станаха ясни, включително и по отношение на евентуалните селскостопански излишъци. А, от бюджетна гледна точка предвижда възможността за, за изготвяне на а, проект за коригиращ и допълващ бюджет. Мога ли да чуя мнението на генерал бюджети? Благодаря, господин председател. Припомням ви, че с, с активно съдействие на Европейския парламент предварително беше предвидено увеличаване на бюджета на програмата от 1 милиард и тази сума ще се добави към предвидените първоначално 2,5 милиарда, като този предвидено финансиране ще дойде от доброволно от държавите членки, които сами ще решат колко да допринесат за програмата. Както припомня и колегите, държавите членки разполагат със срок до септември да предоставят своите програми и се надяваме до тогава да се достигне достигнем необходимата обща сума преди за 2014 година и тогава вероятно ще поискаме трансфер, трансфер, който трябва да бъде одобрен от двете бюджетни, два бюджетни органа, съвета и парламента, но ще използваме недългата процедура, процедура на коригиращ бюджета, евентуално да намерим възможност за внасяне на минимални корекции по бюджета. Да, благодаря ви. Разбира се, това ще бъде действително е, варианта за предпочитане от всяка гледна точка. Госпожо председател, имате ли други въпроси? Айдер? Не, господин Рике. Аз имам един въпрос. Доколкото разбирам, предишната програма се основаваше на запасите от селскостопански продукти и беше в, с общ бюджет от 3,5 милиарда. Някои държави членки не очакваха в тази програма. А сега всички ще участват в програмата, така че въпросът ми е дали на практика ще се намали финансовия пакет за държавите членки, които вече са участвали в програмата. Иначе не разбирам как точно ще се, ще се случат на практика нещата, как ще излезе сметката, ако се разпределя същата сума на по-голям брой държави членки и участници председателят. От, от е, математическа гледна точка отговорът е ясен, от политическа гледна точка може би Перваш може да ни обясни защо настоявахте за задължително участие в програмата. Първо, е, защото самият дух на новото правно основание се вписва в общата дискусия за Европа 2020 година. Тогава се зададе въпроса дали борбата срещу бедността е допълнителен въпрос, който попада в принципа за субсидиарност или това е тема, по която трябва да се действа на европейско равнище. И на практика и тук по фонда отново се повтори същото същият дебат, т.е. държавите членки, които не искаха да участват в фонда за най-нуждащите се лица смятаха, че могат да се извършват дейности в тази област по-ефикасно национално равнище, отколкото чрез европейски програми. Разбира се, дискусията е със силно политически оценък, в зависимост от политическото семейство, в което се води, но в крайна сметка, по отношение на фонда за най нуждащите се лица, достигнахме до споразумение за минимално участие от всяка държава членка. И действително държавите членки, които е, участват по втория стълб, т.е. социалното приобщаване, са държавите членки, които не искаха да съществува фонда и които участват минимално по втория стълб и не участват по първи стълб, т.е. хранителната помощ не разполагам с е, точната разбивка, но съм сигурна, че Европейската комисия разполага с нея и може да ви даде конкретните данни, но мога да ви уверя, че държавите членки, които най-много ви вълнуват, получават същите средства, както и в годишната програма. Благодаря, Първанш Салвадор. Е- много се извинявам, че отново а, се връщам на един въпрос, но ми се струва много важно – за начина по който ще работи фонда. След като има два различни начина на действие. Едни държави членки държат на субсидиарност и се ограничават до минимума, а други държави биха искали да прилагат фонда максимално. То не настъпва ли противоречие между държавите членки по отношение на освояването на фонда в зависимост от становището на страната. Аз мисля, че това вреди и на ефективността на фонда. Той е много важен от политическа гледна точка, обаче не може да съществува при политическо противоречие. От една страна общност, от друга страна субсидиарност. Това не може да не навреди на ефективността на фонда. Може би си струва изисква през следващия мандат парламентът да се занимае с този въпрос и да следи резултатите през първите години. Първаноша. Ако искате, може да преразглеждаме законодателното основание. Не знам точно как, каква е процедурата, но сигурно има такава. Но така е записано в правната основа. И а, това беше един политически компромис. По този случай нямаше изобщо да имаме средства. Това беше споразумението договорено в съвета и прието от Европейския парламент. Ние се съгласихме да го одобрим. Всички ние на пленарното заседание одобрихме законодателната основа за новия фонд. И честно казано, ако паметта не ми изневерява, по време на преговорите, екипът за преговори от страна на Европейския парламент беше съставен от хора, които подкрепят фонда и хора, които не подкрепят фонда, включително един колега, който след малко ще вземе думата. Но този екип като цяло не беше съгласен изобщо с поразумението, постигнато в съвета, с което се създаваха тези две паралелни програми. Но в крайна сметка осъзнахме, че това е цената за постигане на някакво съгласие в съвета, затова приехме този, това, този консенсус. И ако ми позволите напълно да съм откровенна за отношението на преговарящия екип на парламента, ние се притеснявахме, че този втори стълб за социалното приобщаване, за който настояваха противниците на фонда, от, ня... по някакъв начин се припокрива или дублира дейността на Европейския социален фонд. Защото за първи път в Европейския социален фонд приехме 20% от неговият бюджет за бъдеще да се отделя за дейности в областта на социалното приобщаване. Така че действително имаше много сериозна опасност за смесване и припокриване на целите на тези два фонда. Това беше, ето защо, това беше един от елементите, с които ние се борихме и успяхме да постигнем исканията си. Искахме много ясно в основен изкладен акция на фонда за помощ на нуждаещите се, ясно да се разпише, че стълба за социално приобщаване е насочен единствено и само към най-нуждаещите се лица и по този начин не се припокрива с дейностите в рамките на Европейския социален фонд. Включително и с колегите от Комисията по бюджети, когато се свързахме с а, държавите членки, за да видим как точно прилагат те фонда и се надяваме новата комисия много по-внимателно да следят как а, а, се правят разграниченията за дейностите в тези държави членки между дейностите по фонда за най-нуждащите си Европейски социален фонд. Но ние като законодатели предвидихме много ясно това разграничение. Благодаря ви, госпожа Корнелисен. Благодаря, господин председател. Не знам дали през МЕКМИ се е противопоставила на фонда, но аз мога да ви уверя, е, че години аз съм била един от най-ревностните първите поддържници на фонда през 2003 година, когато имаше решение на немския съд, имаше е, е, заплаха да се спре фонда и аз се опитах да убедя Холандия да не блокира междинно финансиране по този фонд. Най-важното е, е, че тези поне 2 милиона в Европейския съюз, е, които станаха зависими от е, предишните сухостопански програми, програми е, за изминалите 25 години е, не бива да бъдат изоставени. Трябваше някой е, да продължи по някакъв начин да се грижи за тях. Това беше нашата е, основна задача. Беше много важно страна като моята, Холандия, поне минимума да използва, както Германия използва минимума, е, както е, Великобритания използва минимума, защото има страни, е, където има много повече нуждаещи се, които в много по-голяма степен зависят от е, тази помощ така че всички страни, е, които си поемат дяла, Испания, Португалия, Гърция, Унгария, е, които са в много дълбока криза и където така наречената хранителна бедност е много по-тежка от страни, които използват много малко средства по фонда. Там хората просто биха гладували и е, аз съм е, твърд поддържник на фонда, е, дори е, е, доколко би бил доброволен. Горе-долу е доброволно, защото страните решават е, какво им е необходимо и са взели това, което им е необходимо за техните най-нуждаещи се. Е, мисля, че е, проблемът е теоретичен и практически. Е, фондът, е, който го предшестваше, е, също не се използваше в е, еднаква степен от всички страни. Страните се съобразяваха с нуждите си. И за това е, е, смятам, че е, действително средствата ще е, стигнат до тези, е, които най-много се нуждаят. Сега, е, въпросът, който искам да задам е, е, ние създаваме е, някои допълнителни възможности, например, е, организиране за възможности за повече хранителни дарения, за да няма изхвърляне, за да може всички участници в хранителната верига да получават храни от хранителни банки. Така се постига мултициплиращ ефект – това е възможност, която предвиждаме. Страхувам се обаче, че държави членки, които участваха в предишните програми, ще продължат е, по инерция и ще се използват средствата, както са продължавали до сега, вместо е, да използват новите възможности. Доколко са обучени, е, за да използват изцяло възможностите, които се предлагат по оперативните програми. Председателят, е, благодаря. Е, Гьорен, благодаря, е, господин председател. Взимам отношение по казаното от Салвадор. Не съм съгласен трябва да ни стане ясно, че политиката по социалната социалното благополучие е най-важно. Имаме различни социални системи, имаме различни нива и структури на бедността. Във всички страни има бедност, дори и в богатите страни. Социалните системи са различни също. Затова е много важно по този фонд е, да няма при покриване и противоречие с социалните системи. Ето защо тази вид гъвкавост е необходима. Аз смятам, че гъвкавостта ще направи програмите по-ефективни, отколкото ако искаме е, да имаме политика с един размер за всички. Тоест, гъвкавостта ще стане по... Е, програмите ще станат по-ефективни и е, ще се приемат по-добре от страни, които е, по традиция не се занимават с такива програми. Съгласна съм с Салвадор, необходимо е програмите да са гъвкави, за да бъдат ефективни. Председателят Салвадор. Аз нищо не съм казал, просто изразих страховете си. Това, което чух от комисията, ме успокои. Но, действително, аз изразих своята тревога. Това е. est е, я qu'il y a Председателят, някой друг има ли нещо да добави? Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на комисията. Sur le réplac... Ah oui, la question de Madame Cornelissen, excusez-moi. Non, et de... Et, et... Et de, de... Ще отговоря на Корнелиус. Господин Рике. Адриана. We do not expect to see... Не очакваме в оперативните програми да има разпоредби за разхищението на хранителни продукти, но очакваме държавите членки да прилагат опита в други държави членки, където се полагат усилен за намаляване на изхвърлянето на храна и разхищението на храна, като това е възможно благодарение на платформата, предвидена в член 10, която ще се управлява от Европейската комисия. За нас това е изключително важно и ние ще насърчаваме държавите членки да увеличават своите познания за възможност, различните възможности да оказване на подкрепа на социално изключените и най-нощащите се лица. Но по принцип ние не очакваме оперативните програми да ни кажат ясно как, какви мерки възнамерява да предприемат държавите членки в тази насока. А по отношение на средства, с които разполагаме, първо има малко увеличение в реално отношение, защото за 2011 година, с цени по 2011 година са предвидени 3,4 милиарда, така че реално е малко по-висока сумата и е, също така е предвидено тяло за национално съфинансиране на програмите на, на новия фонд, а към момента предишната програма беше финансирана 100% Европейския съюз, или казвам с други думи, като цяло сното увеличение на бюджета за, операт, за предвидените дейности и действия ще бъде по-висок от предварителното предвиденото. Или казвам с други думи, държавите членки не само ще се ангажират повече с дейности по този фонд, но и ще допринасят за финансирането им. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчик и на представителите на Европейската комисия. Добре, скъпи колеги, по този начин приключихме с дневния ред за сутрешното ни заседание. Ще помоля в залата да останат координаторите и ще помоля асистентите на координаторите, които не присъстват, че сме предвидели заседанието за 12.30. Но за момента ще направим 5 минути почивка. Продажите ще останат с нас до 12.30 и в 12.30 ще започне заседанието на координаторите.